следващата точка от дневния ред. Приоритетите на ЕСЕ за сесиите на съвета на ООН по правата на човека за 2016 година и давам отново думата на е, върховния представител госпожа Могерин. Благодаря ви, господин председател. Както знаете, прекарах по-голямата част от е, първата си година, първата година на мандата си, пътувайки. По този начин видях как изглежда Европейския съюз през очите на нашите приятели и партньори. Когато гледат към нас, те виждат на първо място економическата ни сила, дори и след кризата, надявам се да е преминала, и нашата дейност в защита на правата на човека. Ето защо нека този дебат да бъде не само възможност да изредим приоритетите ни за сесиите на съвета на ООН по правата на човека за 2016 година, а да кажа няколко думи за това как искаме да насърчаваме за защитата на правата на човека по целия свят и какво представляват те за нас. Смятам, че най-важните инструменти, с които разполагаме за защита на човешките права по целия свят са мултилатерализма и нашите ангажимент с всички заинтересовани страни. Затова и съвета на ООН по правата на човека е, играе ключово значение. Там могат да се предприемат конкретни действия срещу сериозни нарушавания на човешките права. Това освен това е основният форум, форум на ООН, в който се огласуват партньорства за разпространение правата на човека по целия свят. Там се работи в дух на сътрудничество срещу дискриминацията, репресиите и насилието. И в това отношение на сесиите през 2016 години ще се случим върху два от най-тежките форми на нарушаване на правата на човека. И ще се спрем вече на Демократична република Конго и Сирия. Демократична република Конго, извинете, Северна Корея продължава да е най-репресивната държава в в света, тъй като свободата на движение е почти невъзможна стотици и хиляди хора все още са задържани по политически причини. Голяма част от тях не са били осъдени за международно признато престъпление. Заедно с Япония ние ще представим една много силна резолюция за това тежко, за тежкото положение в страната. Там ще, се, ще поискаме отчетност и ще е, разширим мандата на специалният е, на специалният представител за тази страна. Също така ще искаме да се обърне особено внимание на страната в, в контекста на универсалния период периодичен преглед. В Сирия е почти толкова тежко хуманитарно бедствието, без приоритет в близката, близко минало. И основната ни цел в настоящите преговори е да се гарантира достъп до хуманитарна помощ до по-голямата част от страната. Това ще бъде е, акцент поставен в е, резолюцията е, в, посветена на Сирия. В дългосрочен план, постигането на мир в Сирия изисква отчетност от страна на всички участници. Възвръщане на мира в сирийското общество няма да е лесно. На първо място трябва да се признае огромното страдание на сирийският народ. И за тази цел подкрепяме разширяване на мандата на анкетната комисия, факт, който обсъди, инициатива, която обсъдихме на предишен дебат тази вечер. Тъй като това е единствената анкетна комисия, която, нема, която в момента събира доказателства, които се използва в евентуално производство на Международния наказателен съд. Другите ни приоритети за близките държави ще бъдат за е, Мянмар, Бирма, е, където парламентарните е, избори през есента бяха много обнадеждаваща стъпка напред, но все още има притеснения, свързани най-вече с правата на етническите и религиозни мълцинства. Ето защото ще поставим резолюция, която, която призвава ново правителство, което ще е, стъпи в длъжност през април, да предприеме бързи смет стъпки за преодоляване на тези проблеми и също така да даде възможност за наблюдение от страна на ООН на процесите в страдата. Също така ще внесем и, ще внесем и две тематични резолюции. Първата е за религиозните свободи свободите на преосповедания, за да, подкр... за да поставим акцента на нашето убеждение, че религията трябва да се изповядва свободно навсякъде. И втора, другата ще бъде за, заедно с, с страните от Карибския басейн за правата на децата. Също така по отношение на религиозните свободи ще има и специфична конференция, където ключовият доклад ще представи своята доклад заедно с участници на гражданското общество. Това отразява нашето вярване, че няма как да обсъждаме важни теми, свързани с правата на човека, без участието на гражданското общество. През цялата година ще работим с партньорите ни, за да защитим пространството на граждански свободи и също така трябва да подчертая, че се съсредоточаваме на ролята на активистите за правата на човека в контекста на ООН и на международно нива по принцип. Преди, преди да приключа, бих искал да се спра на няколко други елемента, а именно авторитета на форумите на ООН с правата на човека и нашия собствен авторитет. Първата е свързана с а, мандата на върховният представител за правата на човека. Европейския съюз винаги се е стремял да се постави мандатът на върховния представител под егидата на ООН, под контрола на ООН. Е. Също така ние подпомагаме кабинетът на върховния представител да изпълнява своята основна задача, а именно да подпомага всички механизми на съвета на ООН с правата на човека включително и чрез, е, политик, чрез е, политическа подкрепа и финансовия подкрепа чрез инструмента на Европейския съюз за политически и демократични политически права и демокрация. А нашата собствена репутация е на защитници на правата на човека. Понякога това е добра репутация, в други случаи някои държави се, се съмняват в нашата роля, но това не ни спира, напротив, това само повече ни мотивира. Не мога да ви кажа, че през последната година се постави под въпрос тази представа за нас настоящите събития ни поставят под изпитание. И не говорим само за кризата с бежанците. Говорим за дългосрочните последици от економическата криза и засилващото се усещане за нестабилност у нашите граждани. Те трябва да излязат от, от минаващата криза, а ние имаме нужда от видима промяна в политиките си. Очевидно ни чакат тежки времена, но ако загубим интереса си към прилагането на правата на човека навсякъде извън Европа, ще загубим всичко, дори без да си дадем сметка, че това се е случило. Вие тук, в Европейския парламент, представлявате половин 500 милиона европейски граждани. А цялата ни политическа класа е изправена пред много тежко предизвикателство да направи така, че нашата политика да отразява най-доброто у нас и най-доброто у Европа. И пред нас стои следният избор. Или да се подадем на страховете ни и да позволим те да разпокъсат нашият съюз, или да се основаваме на ценностите, които ни правят по-силни, на нашето разнообразие, на нашата солидарност. И по този начин дадем нов тласък на Европейския съюз. Не е лесна задачата, но не може да си позволим да се провалим. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Могерини. Сега от името на НП господин Гриш за две минути. Благодаря, господин председател, госпожо върховен представител. Първо искам да благодаря на всички тези, които участваха в изготвянето на резолюцията, свързана с съвета по човешките права към ООН. Изготвихме резолюцията навременно. Преди да бъдат прияти приоритетите, благодаря на госпожа Могерини за нейната откритост и за участието и в нашия дебат. Това със сигурност ще е от полза за приоритетите които ще бъдат представени по време на сесията на ОНЕ в края на февруари. Искам да подчертая това, което каза госпожа Могерини, колко важно е участието и ангажимента на Европейския съюз и ангажимента, имам предвид тук, който трябва да поеме Европейския съюз за спазването на човешките права. Функционирането на съвета е много важен елемент, както и безпредседателното функциониране на Международния трибунал. Важен елемент са и религиозните свободи, спазването на социалните и економическите права и на всички човешки права. Въпросът свързан с миграционната криза. Той е свързан и с справянето с тероризма, с хуманитарната помощ, с справянето с климатичните изменения и така нататък. Всичко е взето предвид. Човешките права са основни права и тези права се ползват от международна защита. Когато говорим за това, че сме изправени пред най- мащабната миграционна криза. Трябва да имаме предвид, че това е доста сериозно предизвикателство. Благодаря. Госпожа Пост. herr talman! Tack till för ett bra anförande. Благодаря, господин председател. Госпожо върховен представител, благодаря ви за това прекрасно изказване, което изтъкна значимостта на човешките права. Много е. Тази революция е от огромно значение и тя е от огромно значение за нашата работа в името на човешките права. През март ще се състои 31-та сесия на съвета на човешките права. Така че които са в приоритет в нашата международна дейност като цяло и в нашата външна политика. В момента сме свидетели на кризи и конфликти и сега е момента да защитиме още по усърдно човешките права, защото е, човешките права са основата на демократичното общество. Човешките права са са е, от огромно значение, когато става дума за хуманитарната криза, за създаване на хуманитарни коридори, за доставяне на хуманитарна помощ. Е, човешките права това са също така достъпа до образование, до храна, това е и участието на жените в разрешаването на конфликтите. В резолюцията също така се говори за правата на децата, за бежанците по климатични причини, за мълчинствата, които са принудени да бягат, тъй като техните права се потъпкват за, стрес, за страните, които будат загриженост по отношение на човешките права също така са включени и заключенията на Европейския съвет относно Близкия изток. Радвам се, че в резолюцията също така се споменава ролята на специалният представител на, О, на генералният секретар на ООН за правата на човека и за, за съжаление, представителя за Палестина подаде своята оставка и в момента а, има, а, не се работи по този въпрос. Също, същевременно. Също с тази резолюция ние отправяме много силно послание към всички онези, които ще се съберат през март в е, Женева, защото Европейския съюз е и трябва да продължава да бъде двигател в защитата на човешките права и е, носител на тези права в света. Сега давам думата на госпожа благодаря, господин председателю. Тук обсъждаме този въпрос в празната зала на Европейския парламент и говорим за приоритетите на съвета по човешките права към ООН. Дебатът малко е е отправен погрешната посока, защото тук не говорим за държава с собствени приоритети и така нататък. Тук вие споменахте, че малцинствата са сред приоритетите на Оне и защитата на християнските младсинства по света трябва наистина да получат дължимото внимание. Моля ви, погрижете се за това. Благодаря. Ами, залата не е празна, защото има а, а, около 19 души в нея. Госпожа Барсача за две минути. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо Могерини, за ясното изложение. Благодаря също така и на политическите групи, които подписаха съвместната ни резолюция. Благодаря и на докладчика за положените усилия да се постигне консенсус за общи приоритети. Само чрез, само по този начин може да бъдем на висотата на мандата, който сме получили от нашите граждани. Като член на съвета на ОНЕ по правата на човека. Европейския съюз трябва да настоява държавите кандидатки за част в Европейския съюз и извинете, държавите, които са членки или искат да станат членки на света на ООН правата на човека, трябва да отговарят на много високи критерии, но има държави, които са прияти и които систематично нарушават своите задължения. Как Венецуела, например, може да получава други държави, как да гарантират свобода на словото при положение, че има 70 поли, активисти и журналисти, арестувани по тежки причини само по време на президента Мадуро. Без въобще да споменаваме Саудитска Аравия, която през 2015 година подобри собственият си рекорд по извършен брой екзекуции. И тя продължава да е член на съвета на Генералната асамблея. Какви са възможностите да бъдат суспендирани тези две страни в Венецуела и Саудитска Арабия? Те подромват авторитета на този форум, който би следвало да съблюдава защитното правата на човека по света. Европейските съюз трябва да се, да се пребори с този проблем. Не бива да, го, да подкрепяме кандидатурите на държави, които не се придържат към основните права и смятам че така, че нашето, което гласуваме, трябва да бъде обществено достояние. Благодаря ви. А сега от името на Обединената левица думата има госпожа Вержия за една минута. Мерси, Благодаря, господин председател. Не, не, не, не ми харесва начина по който третираме тези теми на, в парламента. Обикновено взимаме, приемаме резолюции, след като е започнала работа на съвета на, по правата на човека. Този път не беше така, но не, не, взех, не взимаме предвид приоритетите на съвета по правата на човека. Госпожо е, Върховен председател, не вие сте виновна. Благодаря ви за вашето изказване. Напротив, държавите членки трябва да да разгледат и да прилагат препоръките на съвета по правата на човека относно е, образованието, жилищата, е, социалните е, аспекти. Ние не можем да искаме от трети страни да прилагат права, които ние потъпваме. Затова Обединената левица няма да се присъедини към тази резолюция и ще се въздържи при гласуването я. Благодаря. А сега давам думата от името на Зелените на госпожа Локбилер. Благодаря, господин председател, госпожо върховен представител. Нашата резолюция е изготвена точно на време за сесията на ОНЕ по човешките права и по време на преговорите резолюцията трябва да бъде взета предвид. Съвета по човешките права е централният орган за ам, човешките права и той може да взема отношение по случващото се в отделни държави членки, както и по случващото се е, в тях. Съвета може да действа ем, самостоятелно. В този орган има и правителства, в които човешките права се потъпкват. Затова е важно държавите членки да решат да не избират такива, страни да бъдат членове в съвета по човешките права. Ще е добре, ако държавите членки говорят с един глас. Винаги се казва, че човешките права се използват за инструмент за империалистична намеса във вътрешните работи на дадена страна. Затова Европейския съюз трябва да се опита с правителствата от юга да изготвят резолюция, свързана с достъпа до, чиста вода и канализация. Държавите членки а, е, трябва да са обединени по отношение на темата, на, а, е, по отношение на теми, които са свързани с е, финансовите а, потоци, с правото на образование и така нататък, теми, които засягат страните от юга. Искам да благодаря на господин Чип за така добре проведените от него преговори. Благодаря ви. Е, благодаря ви. Думата имам господин Игнатий Корал от името на Европа на свободата и пакта демокрация. Благодаря ви, господин председател. Госпожо Върховен представител, Днешният дебат ни дава възможност да направим обзор на, права, на ситуацията на правата на човека по света, а сме много малобойни в залата в момента. Но резолюцията като цяло е много положителна и ние ще я подкрепим. Борим се срещу заграбването на земеделски земи и защита на местното население. Но се притесняваме от а, фактът, че в съвета на ООН е по правата на човек има редица държави членки, които нарушават човек права, като Русия, Китай и Етиопия, например. Изправени сме пред а, терористични заплахи, но сме изправени и е, срещу посекателства, е, срещу активисти на правата на човека, техни сътрудници. Е, изправени сме и пред проблема с нападенията срещу мигранти по време на тяхното предвижване. Изправени сме и феномена на климатични беженци, така че нека сесията на съвета на ОНЕ правата човека да бъде на висотата на своите очаквания и да постигне българ през 2016, колкото през 2015 година. Благодаря ви. От името на групата ИНФ думата има Геров Анеманс. Благодаря, господин председател. Наистина това е последния дебат от един много тежък ден. Ние сме 15 души тук, 15 души, които обсъждаме човешките права. Това само показва какво е мястото на човешките права в Европейския съюз, но няма да наблягам на това. Нека да кажа няколко думи за миграционните потоци. Е, Благодаря и тях тяхното разгръщане следствие политиката на Европейския съюз, лошото тълкуване на шенгенските разпоредби, отварянето на границите благодарение на всичко това вие нарушихте и поставихте под заплаха стабилността на Европа. В Кьон. в края на годината имаше масово потъпкване на човешките права. Е, човешките права, ще приключа господин председател, имат нужда от, от е, стабилност, а не от е, е, културното разнообразие, което е, не, не създава никакви структури. Господин Епиде. Благодаря, господин председател. Европейския съюз е, е един от основните играчи в световен мащаб. Европейския съюз трябва да си сътрудничи по-тясно с ООН, особено по сериозни въпроси, свързани с световната общност. Спешен е въпроса с миграционната вълна. Трябва проблема да бъде разрешен по реалистичен начин. Не можем да да ставаме заложници на мигрантите в Европа и трябва да изкореним причините за миграция, миграцията и да спрем миграционните потоци. Не трябва да говорим само за човешките права на мигрантите. Трябва да не трябва да им позволяваме да нарушават човешките права в страните, в които те са приети. Ние се борим срещу трафика на хора, а пък отвързваме ръцете на трафикантите също времено. Не трябва да позволяваме а, на Турция а, да ни шантажира и да иска от нас приземе към Европейския съюз замяна на справен с миграционния поток. Благодаря, господин Преда има думата. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да ви припомня, че преди един месец е, обсъдихме и с голямо мнозинство приехме годишният доклад за правата на човека и политиката на Европейския съюз в тази област. Ето защо ми е много трудно да е, разбера защо само месец по-късно гласуваме един текст, който от такава степен съвпада с годишния доклад. Всъщност в тази резолюция, която би трябвало да представлява позицията на Европейския съюз за приоритетите на ЕС в съвета на ООН по правата на човека, се засягат всички въпроси, свързани с правата на човека. От правата на жените до безплатните самолети, от спорта до търговията. Смятам, че с тази резолюция напълно деформираме значението на думата приоритет. И отново повтаряме вече направени изказвания. От съществено значение е до година резолюцията на Европейския парламент с приоритетите да бъде по-лаконична и да бъде състрочена върху, наистина върху, върху тях. Тоест да изберем само пет приоритета и да спрем до там. Всички останали теми, свързани с правата на човека, можем да засегнем годишния доклад на Европейския парламент. Вторият ми коментар е свързан с втората част от текста, която на теория би трябвало да обхваща държавите, които са част от универсалния периодичен преглед, тъй като тук има много сериозна непоследователност. По настояване на левицата, която не за първи път искаше е, да се съсредоточи да стигматизира Израел, се въвежда в а, този списък е включен а, параграф 89 или процесът за мир в Близкия изток. Това не е държава и тук няма, няма никакъв смисъл да се споменава той е в универсалния периодичен преглед. Трябва да се бягат последна последователност. Ето защо групата на НП реши да поиска отделно гласуване по този параграф и ако той остане в текст, ние ще гласуваме против резолюцията. Много ви благодаря за вниманието. Благодаря ви. Думата има Ричард Хоуит. Благодаря. Като докладчик по съвета за човешки права, аз смятам, че параграф 28 стана и ясно се казва, че Европейския парламент и държавите членки ще трябва да очакват конструктивно в работните групи, свързани с е, прилагането на обвързващите инструменти. Разбирам, че някои е, параграфи са критик, критикувани и ще бъдат обсъдени през март. Но Европейският съюз в никакъв случай не трябва да бойкотира работата на някои работни групи. Не е альтернатива да се критикуват. Държавите членки могат да спомогнат за процеса, като допълнат и изпълнат наистина своите национални планове. Не трябва да има конфронтация през марта на съвета. Парламента не трябва да допринася за това. Аз мятам, че човешките права трябва да бъдат включени във всички политики и Европа трябва да бъде в двигателя и трябва ние да демонстрираме на другите това, което се опитваме обикновенно да им е, внушиме. Да сме готови да слушаме какво имат да кажат другите. В е, Параграф 29, какво се казва? Вие, вие, вие казахте, че ще гласувате против, ако този параграф отпадне. В него се казва, че ние искаме да има да, да, да, пом, да помогнем и да окажем съдействие на специалния представител е, за разрешаване на близкоисточния мирен процес. Аз мисля, че трябва тези принципи да бъдат е, гласувани. Ако вие не сте съгласни, с това мога да кажа, че вие просто не сте прави. Благодаря. Госпожа Вод. Алде, минута, бързо прошу. voorzitter. Благодаря, госпо, господин председателю, госпожо Могерини. Вече е късно, не са много от депутатите тук в залата. Обсъждаме една много важна тема. Утре искаме да гласуваме по резолюцията, в която са заложени приоритетите. Аз съм член на АЛДЕ и искам да засегна правата на жените и сексуалното и репродуктивно здраве. Особено правата на жените след сексуални злоупотреби Искам да говоря и за децата, които са много наброй в беженските потоци. Децата трябва да получат помощ. Те не трябва да е, мръзнат по пътищата. Не искаме ам, да посочваме с пръст Израел. Ние искаме обаче още веднъж да посочим кои са важните а, заключения. Благодаря ви, Иво Стир. Председниче, podržavam що е... Господин председател, подкрепям казаното от господин Преда. Жалко би било ако се наложи НБ да не подкрепи резолюцията, тъй като текстът, текстът е недобре балансиран по отношение на мирния процес в Близкия изток. В тази резолюция има много добри части, в частност параграф 9, който е посветен на преразглеждането на конституциите в развиващите се държави, в частност в Африка, за да може държавните органи да не са ограничавани от Конституцията. Тъй като това често води и до протести сред гражданите. Обсъдихме го и а, в случай с Бурунди. Това не е единственият пример. Има процес на демократизация в редица, в редица държави в Африка, но за нещастие това води до систематично нарушаване на правата на човека. В тези държави се провеждат избори, но понякога партията, която е на власт, спечели изборите с над 80% от гласовете. Нашите политически групи също трябва да вземат предвид тези факти, когато си сътрудничат с съответните африкански партии на власт. Европейския съюз си заложила в целите си до 2300 година в, за развитие в, частност член 16 е основните ни приоритети трябва да бъде такава и в дейността ни в съвета по човешките права. Госпожа Киник има думата. Sorry, uh... Няма я. Така че Давам думата на госпожа Тереса Комодини Кача. Минута и половина. Господин председател, правата на децата изискват нашето особено внимание. Конвенцията за правата на човек беше ратифицирана от всички, но е, приложението и не винаги е много удачно. Децата са пълноправни членове на е, обществото, но същевременно те са жертви на действията на възрастните около тях. Е, от замърсяването на въздуха, е, насилие, сексуални, сексуално насилие. За това Важното е възрастните не само да приемат и да ратифицират конвенциите, а да ги прилагат. Децата за, за, за, за, защитават по-добър живот. Много деца, ми, мигранти загиват по пътя към е, по пътя на миграцията. Други са жертви на е, насилие и е, на тежки условия в собствените си страни. Следващото, госпожа Химен. Благодаря, господин председателю. Защитата на човешките права. Това е нещо много важно за идентичността на Европейския съюз. Фокусираме се върху области, в е, които а, се нарушават човешките права. Венецуела е сред страните от списъка, които нарушават човешките права. ЕНП, включително и аз, ЕНП изпрати тирма души, в това число и аз. И се срещнахме с хора, които искат да защитават своите свободи, като искат да бъде избрано демократично правителство в страната. Не искаме тези хора да загубят надежда. Ние искаме всички политически затворници да бъдат освободени. Те са хвърли в затвора, защото са осъдили началото на човешките права от венецуелския режим. Ние отправяме призив за освобождам на политическите затворници в Венецуела. Колко дълго Мадуро ще отказва да чуе гласа на своите граждани? Благодаря. Господин Кулкан за една минута. Благодаря, господин председател. Госпожо Върховен представител, тази година пред, пред нас стоят редица предизвикателства, свързани с дейността ни за защита правата на човека съм Свет Европейски съюз е изправен пред безпредседентна мигрантска вълна и нарушаване на правата на човека в съседния на страни. Ето защо трябва много ясно да определим приоритетите си за сесиите на съвета на ООН по правата на човека. Правата на човека са в основата на модерна Европа и затова ние трябва да играем водеща роля при определен приоритетите в рамките на ООН. Би следва също така да обърнем повече внимание на правата на човека в контекста на, мигра... на миграционната криза. Ние трябва да се борим за увеличаване на помощта за развитие и да осигурим хуманитарна помощ в критичните региони. Трябва също така да засилим международното сътрудничество и да предприемем допълнителни мерки за борба с международните мрежи за трафик на хора. И също така се борим за засилване правата на децата и жените. Благодаря ви. Думата има господин Вента за една минута. Висока пани представител. Благодаря, господин председател. Госпожо заместник е, председател, Съвета за човешки права е получил мандат от е, е, международната общност да работи за зачитането на правата на човека, но трябва много правилно да се подбират членовете на този съвет. Там има много пропуски. Същевременно трябва да има меха... мех... механизъм за наблюдение. Препръките на тези съвети, на този съвет трябва да служат като сигнал на страните и да бъдат взимат, да бъдат взети предвид и от бизнес средите. Необходимо е да се осигурят и добри трудови условия навсякъде. Така че ние трябва да участваме активно в работата на този съвет и да се бориме за, нам, за наказване на всички нарушители на правата. Благодаря, господин председател. Трябва да включим и нарушаването на човешките права сред приоритетите, както и нарушаването на свободите в Скопие. Мариана Петир е депутат от Харватия. Тя смята, че трябва да създаде специална група приятели на Македония, за да се подкрепи мира там. Три... Бивша Югославска република Македония е призната от Европейския съюз ам, под това име, а не под друго не трябва да позволяваме да се отнема името Македония. Македония е наша. Провокативното създаване на тази група приятели на Македония трябва да бъде осъдено. Призовавам господин Мартин Шулц да предприеме мерки, за да изпълни в този случай решението на ООН, свързано с името на бивша Югославска република Македония. Благодаря ви. Пан посъл Стиер, бардо проша. Господин Стиер има думата kolega e, marias da li znate da je takva neformalna Господин Мариас, знаете ли, че тази неформална група от приятели всъщност е, съществуваше и в миналото в Европейския парламент и това не доведе до нищо неприятно. А и как ви въобще въпросът, който повдигнахте, е свързан с темата в момента? Председателят. Много кратък отговор. Господин Мариес. Господин председател, бих искал да се върна към колегата и да му уточня, че повдигнах много, въпросен, много важен въпрос. Скопие и държавата е, е правно призната като бивша Югославска република Македония. А вие използвате името Македония и който е член на тази група трябва да знае, че това е нарушаване на функционирането на Европейския съюз. Защото Европейския съюз е признал страната под името Бивша Обсадска република Македония и това трябва да се разбере веднъж за винаги. Благодаря ви. Сега дам думата на госпожа Федерика Могерини. Благодаря. Няма да отнема много време. Бих искала само да ви благодаря. Да благодаря на всички онези, които останаха до края и се придържат към темата на нашия дебат. Благодаря ви за това, че подкрепяте нашата работа в областта на правата на човека, защото много от вас казаха, че това не е само е основен принцип и ценност на Европейския съюз. Това е нашата мисия. Нашата мисия е да насърчаваме и защитаваме човешките права в и извън Европейския съюз. Затова насоките на Европейския парламент са от основно значение. Ние правиме всичко възможно за използваме всички инструменти, с които разполагаме, да ги използваме взаимодопълвайки се, за да изпълниме мисията, с която сме натоварени и наистина получаваме постигаме резултати. Понякога тези резултати са по-видими, понякога по-малко видими, но в... понякога става дума за индивидуални случаи, понякога става дума за общи принципи, като борбата срещу смъртната присъда или социалните и економически права, но мога да ви кажа, че във всички тези области Европейския парламент допринася с ваша, с ваша помощ. Така че става дума да за ценности, за принципи, за интереси, защото в наш интерес е също така да бъдат зачитани човешките права по света, за да има стабилност, защото не може да има стабилност без зачитане на човешките права. От това още веднъж не е само ценност, не е само принцип, това е отговорност. За това благодаря на парламента за непрекъснатата помощ и подкрепа за действията ни в тази област и бих искал да благодаря на господин Ламбринидис, който е специален пратеник, който върши отлична работа в тази област. И благодаря на всички вас и да, бих искала да ви пожелая лека нощ. Благодаря